Um, hello everyone. I welcome this joint exchange. Добре дошли на съвместната размяна на мнение с членове на комисиите ДВ и ЕНЕ. От самото начало за комисията ЕНВ многостранната платформа е важен елемент в контрола върху изпълнението на ЦУР на ниво Европейски съюз. Днеска ще чуем повече, ще получим повече информация за работата на платформата и предстоящия доклад, който ще се приеме през октомври. 70-те ЦУР са в отговор на хоризонталните въпроси, пред които са изправени обществата. И всички страни, в това число Европейския съюз, следва да ускорят прехода си към по-зелено, справедливо и приобщаващо развитие в 2030 година. Комисията ЕНВИ проявява силен интерес е, към анализ е, на подхода на комисията Юнкер към устойчивостта и иска да разбере как комисията възнамерява да е, реализират СУР в Европейския съюз. Също бихме искали да разберем кога ще представи документа си за размисъл в Европейската комисия и дали продължава да възнамерява да приеме съобщение е, по рамката за 2030 година и споразумение от Париж. Приветствам присъствието на ООН, е, както и тъй като ЦУР следва да се изпълняват е, и контролират на глобално ниво. Сега давам думата на госпожа Линда Макаван, председател на комисията ДВ. Благодаря ви, благодаря госпожо Макаван за поканата на тази проява. Нашата комисия работи по ЦУР. Участвахме от 2015 година в форумите в Нью-Йорк и другаде. Още след приемането на ЦУР, сега предсто... предстои годишнина на ЦУР. От самото начало Европейския съюз много настояваше за споразумението в Нью Йорк. За членовете на нашата комисия е особено важно това, че ние работим по външните аспекти на изпълнението на ЦУР и правим това чрез консенсуса ни за развитие и други външни инструменти, но Европейския съюз проявява лидерство, като работи по целите за устойчиво развитие като цяло. Защото на много места на ЦУР се гледа като на заместващи целите на хилядолетието за развитие. Всъщност тук идеята е, че имаме обща планета с общи ресурси и трябва да се замислим за всички политики във всички страни. А, така че това беше промяна в мисленето. Надявам се днес а, да чуем информация от експертите, от Европейската комисия за това какви приготовления се правят за юли 2019 година, когато ЕС ще докладва за своето изпълнение на ЦУР. Искаме да разберем как ще се докладват външните и вътрешните аспекти. Следващата година е трудна за нашия парламент, тъй като предстоят избори, новият парламент ще се конституира в началото на юли. Не сме сигурни а, как а, точно ще се осъществи представителството. Ето защо а, ние ще трябва до изборите да работим а, за под, по подготовката А, на тази проява. Следваща седмица колеги ще пътуват до Нью Йорк. Сега най-напред ще чуем представители на многостранната платформа за ЦУР. След това ще изслушаме представители на Европейската комисия, дирекции, генералния секретарят, по външните аспекти, службата по околна среда на ОНЕ и след това е, представители е, на Европейската комисия. Ще започнем с е, представителите на многостранната платформа господин Ян Нотердаме, Берт Кюби от Комитет на регионите и госпожа Патриция Хайдегер от Европейското екологично бюро. Не знам как точно ще в каква последователност ще говорите и би било интересно да ни представите многостранната платформа. Смятате ли, че тя дава резултати? Благодаря. Аз съм Патриция Хайдегер. Ще започна и по работата на платформата ще работим, ще говорим трима души. Най-напред платформата беше създадена през декември миналата година. Това е експертна група. Имаме два органа е, сегмента на високо ниво има изпълнителен, управителен комитет. Ние тримата представляваме управителния комитет. Ние вършим ежедневната дейност. Освен това, имаме подразделение на подгрупи с оглед на въпросите, по които работим. В момента ние работим по един конкретен мандат – многостранната платформа и приноса и към документа за размисъл на комисията, която очакваме в края на тази година. Всички ние сме част от екипа, който разработва приноса ни към документа за размисъл. Всъщност, ние, работата продължава, не можем да ви представим окончателните заключения, надяваме се те да бъдем готови през октомври, но можем да ви представим текущата работа. Имаме 6 подгрупи. Документът ще излезе извън рамките на документа за размисъл. В крайна сметка ще излезем с доклад за това как МФР трябва да бъде трябва да съответства на потребностите от устойчиво развитие. Действително платформата е многостранна. В нея влизат гражданското общество, бизнеса, учените, Комитета на регионите, общините, така че различни заинтересовани страни работят заедно. Първата добавена стойност е, е, че в една зала са събрани представители на различни страни и са принудени да търсят решение на наболелите е, проблеми. Процесът е много интересен. Всъщност, е, ние, от, ние обменяме е, информация и знания и сега да представим текущата ни дейност. Както споменах, става дума за предварителни прогнози. Многостранната платформа ще приеме своите препоръки към документа за размисъл есента. Ето защо ние представяме само текущата работа и сега. Нашия документ е разделен на пет глави. Ще представим накратко петте е, глави. Всеки един от нас ще спре на една глава. Аз ще започна с първа глава, посветена на виждането на общата идея, преди да представя един от ключовите елементи, а именно искането ни за стратегия за устойчивост. Нека да обобщя ключовите елементи на тази глава. Е, от една страна, ние анализираме възможността ЦУР да се превърнат в рамка, в която да се води дебата за бъдещето на Европа. Искаме да използваме тази рамка, за да покажем, че обществата ни могат да се променят. И заедно с това искаме да направим така, че всички да разберат колко е спешно да се предприемат действия. В първа глава се опитваме да идентифицираме основните предизвикателства пред Европейския съюз. Казахте, че се гледа често на ЦУР като на цели на хилядолетието за развитие. Плюс, всъщност, ние се опитваме да поставим ЦУР в европейския контекст, в контекста на предизвикателствата. Няма да навлизам във всички предизвикателства. Можете да ги видите в доклада, когато е готов. Има консенсус за това, че трябва да подредим предизвикателствата по приоритети. Освен това, трябва да идентифицираме ключовите принципи и те, трябва да ги поставим в европейски контекст. Няма да споменавам всички тях. Един от тези принципи, който е особено важен, е никой да не бъде изоставен. Това е важно за нас в европейския контекст, не само за външното развитие. Опитваме се да поставим този принцип в контекста на външната ни политика. Друг ключов принцип който според нас много важен е ясна връзка между приоритетите е, ЦУР и правата на човека, е, тъй като смятаме, че те вървят някакси успоредно, но не са свързани помежду си. И смятаме, че движението за правата на човека не, е, не, не са толкова а, неразделна част от а, ЦУР. И въпросът е как да направим тази връзка. Сега, а, политика за устойчиво развитие. Какво означава това за управлението? Колегите ми ще се спрат на този въпрос. Смятаме, че а, тук, е много, тук има едно много сериозно предизвикателство за нас. Нека премина към ключовия елемент на тази първа глава а именно идеята, че ние имаме нужда от стратегия за устойчива Европа, като я обвързваме с стратегическата, стратегическия дневен ред 2019 до 2024 година, обхватен за целия Европейски съюз. Ние сме набелязали няколко ключови елементи на стратегията. Тя трябва да бъде визионерска, да доведе до промяна и конкретни резултати. Ние имаме стратегия за изпълнение с пътна карта, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни задачи до 2020 и след това. Необходимо е също така да има задълбочен анализ на текущите политики и програми на всички мерки на европейско ниво, регионално ниво и местно ниво. Стратегията трябва да надхвърли петгодишния политически цикъл. Необходимо е също така да се отнасят до взаимовръзките между различните политики вие познавате целите на тези политики – екологични, социални, економически и управленски. Необходимо е стратегията, освен това, да разчита на механизъм за наблюдение и проследяване, за да се види качествения и количествен напредък. Също така трябва да се отчете необходимостта за промяна на економическите и социални модели. Трябва да има промяна на парадигмата. Да се работи с социалните партньори, образователните институции и не на последно място. Трябва да се направи оценка на предимствата на платформата за да се види доколко тази многостранна платформа е допринесла за изпълнение на стратегията до 2030 година. Давам думата на колегата. Благодаря, Патриция. За да може да изпълним стратегията за устойчива Европа до 2030 година, ние имаме нужда и от много добро политическо ръководство и управление. Бих искал да разгледам какви очаквания имаме от ръководството на Европейския съюз и най-вече Европейската комисия и парламента, както и съвета. По отношение на комисията, ние предлагаме председателя да работи с специален проектен екип и той да отговаря за включването на всички тези политики в стратегията за ЦУР. Разбира се, това би означавало да има много добра съгласуваност между различните служби на комисията. Трябва да кажем, че опита на определени подгрупи, които сега работят в рамките на многостранната платформа, показва, че един такъв подход би бил много положителен. Връзки между службите и заинтересованите групи. Виждаме, че има голямо желание за това. И чрез по-добрата съгласуваност ще има и по-добро въздействие. Смятаме, освен това, че е необходимо председателят на комисията да прави оценка на напредъка по ЦУР и тази оценка да се съдържа в ежегодното обращение към Европейския парламент за състоянието на Съюза. Защото не може да се говори за състоянието на Евросъюза без да се отбележи напредъка и следващите стъпки в една толкова важна област. Парламентът е със законодател. Като говорим за неговата роля, е ясно, че очакваме парламентът да гарантира системното интегриране на ЦУР в работата по законодателните теми и работата на различните комисии. Вие като парламент решавате как да се организирате така, че да има по-добро взаимодействие между различните комисии. Понякога ние описваме един такъв процес като взаимодействие между различни силузи. Използваме аналогия с предприятията. Същото може да се направи и между различните комисии. Заинтересованите групи със сигурност разчитат в голяма степен на членовете на Европейския парламент. Те биха искали тези членове да се свържат със своите избирателни райони, да изпълнят политическата си роля и да дадат местното измерение на ЦУР да се е, види е, значимостта на ЦУР във връзка с ежедневието на хората. Очакваме също така Европейският парламент да настоява Европейската комисия да предоставя допълнителни стимули за изграждане на капацитет, обмяна на опит, на практики, да се работи и с трети страни по изпълнението на ЦУР. Няма да навлизам в подробностите на втора глава. Сега ще дам думата на Берт по глава трета. Благодаря ви. Глава трета показва нашата идея за развитието на инструментариума на Европейския съюз. На първо място трябва да се определят политическите приоритети. Това трябва да направят европейските институции. Много е важно развитието да бъде в сърцевината на бъдещите политики. И това да е принцип на всички институции. Бихме искали да има годишни насоки за политиките, които да са белязани от целите за устойчиво развитие. Трябва да се обърне специално внимание на предизвикателствата при прилагането на програмата до 2030 година. Също така трябва да има акцент върху ЦУР. Нещо друго, което е важно в този контекст, трябва да сме сигурни, че всички участници, всички заинтересовани групи са добре осведомени. Така че трябва да се работи и с политиците, и с служителите. На второ място трябва да се определят принципите за разработване на политики, така че ЦУР да са интегрирани във всички тях. Това може да се направи чрез корекции в законодателната програма, така че тя да бъде не само ефективна, но да има и съгласуваност. Може да се въведе принципа на първо място устойчивост. Така че това да е подход при всички законодателни теми. На трето място цикъла за координация на политиките. Тук имам отделен слайд, но най-общо става дума за въвеждане на един нов цикъл за координиране на устойчивите политики в Европа. След това имаме финанси и тук имам отделен слайд. Става дума за стимули, както и данъчни реформи. Накрая стигаме до наблюдение, отчетност и преглед. Ясно е, че на нас ни трябва един много добре разработен механизъм за проследяване и оценка. Разбира се, тук ще трябва да се определят показатели, да се набират статистически данни. Сега можем набързо да разгледаме този нов цикъл на координация, свързан с устойчивата Европа. Стратегията до 2030 година е обща за всички политики – тя е в основата на съществуващите политики, както тези за семестъра, економическото управление, които също трябва да станат по-устойчиви. Но има и този нов цикъл за устойчиво развитие тук в ляво. Двата компонента са интегрирани – Освен това, трябва да се прави преглед на устойчивото развитие, не само на ежегодния растеж. Трябва да има и планове за устойчиво развитие на ниво Европейски съюз, което означава това да се обвърже с национални доклади и прегледи. Всичко това е отразено в лявата част на диаграмата. Става дума за един цикъл от 4 до 5 години – Необходимо е също така да се прави проверка на устойчивостта. Стигам до финансите и наблюдението. Ние знаем колко е важно парламентът да изпълни своята важна роля, така че да има устойчивост – и при финансирането, например, да имаме устойчива данъчна реформа, устойчиви обществени разходи. Но частните системи за финансиране също трябва да станат по-устойчиви. Европейският парламент е основен законодател, но също така той извършва и контрол и това може да се види в дясната част на диаграмата. В нея разглеждаме необходимостта от мониторинг, количествено и качествено оценяване на постигнатия напредък. Този слайд ще прескочим, защото това вече беше разгледано. Имаме и глава, която се отнася конкретно до предложенията за политики. Ние водихме много дебати по съответната система за управление. Разговаряхме и за инструментариума на Европейския съюз. Необходимо е да се работи обаче по-конкретно, да покажем какво би представлявал един такъв интегриран подход на разработване на политики. Много е важно устойчивостта да бъде в основата на европейската програма. Нашите предложения не са изчерпателни. Решихме да се насочим към пет области на политиките. Не говорим за клъстери, а за области възоснова на набелязаните предизвикателства. Това са само примери. Но доколкото разбираме и държавите членки са избрали подобен подход, а именно да групират политиките и да покажат как в тези по-големи групи от политики, съответно трите измерения – екологична, економическа и социална могат да се обвържат по-добре. Няма да навлизам в подробности, само ще покажа тези пет групи от политики възоснова на анализираните от нас предизвикателства. Едната такава група е устойчиво производство и потребителство – кръгова економика, но не само кръгова економика. Имаме и група наречена гражданско участие. Тук е важно да помислим за социалното приобщаване. Това е голямата социална група. Имаме и група енергетика и климат, разбира се като тук също има връзка с други области на политиките. На четвърто място производство на храни, земеделие и земеползване. Не се ограничаваме само до селско-стопанските политики, а също така и до вноса и износа на храна, както и преработката на храна. На последно място кохезионни политики. Това са пет области, които сме набелязали и в тези области даваме примери за възможни препоръки за политиките. Но няма да се впускам в по-големи подробности, само исках да обясня нашата методика. Благодаря. Um, well, there I... Пета глава Може би трябва да започна отказаното от Патриция в началото. След 6-месечна интензивна работа, ние успяхме да изработим на 260 страници. Като се съобразихме с приноса на заинтересованите групи, които участваха. Много беше богат този резултат. Разбира се, не по всички въпроси сме на едни и същи мнения. Трябваше да се направят някои компромиси, някои допълнителни пояснения. В някои случаи дори беше необходимо да водим и преговори. Но в крайна сметка ние успяхме да се обединим, което показва, че въпреки някои напрежения, желанието всички да работим в една и съща посока е много по-силно. Следователно, ние имаме своята добавена стойност и трябва да продължим да участваме и след 2019 година, защото платформата има много богат опит и ние трябва да докажем, че с този богат опит можем да захраним стратегията за ЦУР. Също така, в противен случай би било много по-трудно да има съгласуваност и толкова голямо отражение. Нека да кажа, че ние работихме в тясна връзка с главния секретар на комисията решихме да въведем схема за награди в областта на европейската устойчивост. Има различни категории гражданско общество, бизнес и така нататък. Като първата такава проява е предвидена пролета на 2019 година, като работата ще започне още през септември тази година така европейските граждани и членовете на платформата Гражданското общество ще могат да обърнат внимание на мъжете и жените, които работят активно в цяла Европа, за да превърнат СУР в реални решения. Защото тук не става дума за някаква ниша в Брюксел или Нью Йорк или която и да било друга столица. Не, ние трябва да докажем, че това са цели защитавани с под сълзи и смях от всички европейски граждани. Същевременно пред, предлагаме да продължим работата на платформата по причините, които вече изтъкнах. Не ни остана време да обсъдим един въпрос, поставен от Франс Тимерманс към членовете на платформата, а именно какви мерки предлагат заинтересованите групи, така че ЦУР да бъдат по-приобщаващи – Що се отнася до гражданите, аз ви препоръчвам да се върнете към предложението в нашия голям документ. Надявам се да имаме достатъчно време да го обсъдим след срещата на платформата през октомври, а и още веднъж през 2019 година. Но това е основният въпрос. Доколко тези цели за устойчиво развитие са изпълнени със съдържание за гражданите, потребителите, мъжете, жените, частния, обществения сектор, доколко това е наше общо усилие. Има и предложение за Европейска година, посветена на ЦУР. Това да е 2022 година или 2027 година. Причината е простичка. как можем да го направим по друг начин, всъщност би трябвало за следващите 60 и 70 години да представим Европейския съюз като съюз, който ще води света към мир и благоденствие. Благодаря ви. Наистина вие имахте конкретни предложения, сигурно членовете ще имат своите въпроси. Давам думата на следващия оратор, господин Марсел Хак, директор за координиране на политиките и главен секретар Както разбрахте, тук имаше призив за съгласуваност. Говорихте и за ролята на председателя на Европейската комисия, е, за ролята на бъдещия документ и е, за значението на срещата на върха в Сибио. Давам ви думата. Много благодаря за отправената покана да говоря днес тук. Разбира се, че устойчивото развитие е заложено в европейските договори и е част от европейския проект. Така че Европейският съюз всъщност има лидерска роля и тази комисия, разбира се, се е ангажирала с устойчивото развитие. Той е приоритет и ние продължаваме да играем лидерска роля на световно ниво по темата. Тази комисия работи относно прилагане на програмата 2030 година по 7 основни дейности, групи дейности. Първата група беше разяснена в съобщение от 2016 година. Съобщение, което беше представено, обсъждано в този форум. Във въпросното съобщение комисията следва стратегически подход, което означава, че тези ЦУР трябва да бъдат интегрирани в европейската политическа рамка и приоритетите на комисията. Ние се възползваме от инструментите за по-добро законотворчество и управление именно за тези цели. В неодавшното предложение на комисията за МФР също се отделя голямо значение за устойчивото развитие в работната програма за 2030 година. Освен това, ние възнамеряваме да изготвим една по-дългосрочна програма за отделните секторни политики след 2020 година. И комисията, разбира се, като първа стъпка изготви документа за разсъждение върху бъдещето, документ с който вие сте запознати и съответно платформата, разбира се, изготвя своите предложения въз основа на този документ, както чухме току-що. Този документ а, възнамерява да изготви така, политическата визия, като се насърчават а, дискусии и дебати – като част от по-общата, по-широката дискусия за бъдещето на Европа. Това е част от целият този процес на разсъждение, обмислени, имайки предвид, разбира се, и изборите за Европейски парламент през май 2019 година и след това. Като разбира се, надяваме се следващата комисия, когато тя бъде учредена, да продължи тази работа. Комисията очевидно разчита на Европейския парламент в целия този процес на разсъждения, обсъждания и разчитаме на вашия активен принос. Надяваме се този документ да бъде прият към края на тази година. Така че се надяваме по този начин да имаме достатъчно време тези разсъждения и дебати да бъдат на отменна част целият целия този процес, който да приключи преди изборите през май 2019 година. Както казах, комисията е убедена, че всъщност за да бъдат постигнати ЦУР, трябва всички да обединят усилия. Не само обществените органи и власти, но и за всички заинтересовани страни. Така че комисията разчита неотменно на многостранната платформа на заинтересованите страни за изпълнението на ЦУР. 30 са членовете избрани за тази платформа и се надяваме всъщност всички заинтересовани страни да са балансирано представени, като се започне от научно-изследователският сектор, НПО сектора, производители, публичен сектор и така нататък. И Както чухме, работата на платформата изхожда от документа за разсъждение. Четвъртата група действия са свързани с мониторинг и отчитане. Програмата за 2020 година и нейното изпълнение е съществен елемент за комисията. Имайки предвид окончателното изпълнение на ЦУР. Комисията а, предвижда един а, стабилен, задълбочен а, процес на преглед на политиките и комисията в този смисъл подкрепя работата на форма за високо равнище, който също играе важна роля за преглед на целите За целта комисията, разбира се, предвижда мониторинг и а, докладване на целите на европейско ниво. Това ще рече, а, че комисията ще следи изпълнение на работната програма за 2030 година също така, както казах в европейския контекст. Европейския съюз ще изготвят съвместен доклад за гражданите относно развитието, като се отрази и анализира действията, извършени до момента. Разбира се, когато на а, всеки 4 години се срещат а, държавните правителствени ръководители, този доклад ще бъде представен. А и това ще рече 2019 година ще бъде следващата среща. Като в Нью Йорк, разбира се, ние ще докладваме за нашите механизми на отчитане. Предвидели сме също така годишно отчитане относно изпълнение на работната програма 2013 година като разбира се, ние тук изцяло разчитаме също така на Евростат. Падата група дейности е наградата за устойчиво развитие, както чухме от членовете на платформата. Тази награда беше обявена в съобщението на комисията от 2016 година. Идеята е всъщност да бъдат следвани конкретни проекти, конкретни инициативи, които да вдъхновяват останалите заинтересовани страни. А през юни беше всъщност започната процедурата и до 14 септември е крайния срок за предложения. Така че комисията ще бъде много благодарна, за предложения от членове на парламента, които да а, всъщност разпространяват а, тази награда в своите избирателни региони. Това се отнася до Парижското споразумение по климатичните изменения. Комисията а, ще изготви най-скоро време дългосрочна стратегия за парниковите газове, която ще бъде представена на следващия свет на министрите. Това евентуално ще бъде а, първото тримесечие на 2019 година. А, ние работим усилено по изготвянето на тази стратегия. И е, се надяваме документа да бъде изготвен до края на септември тази година. Тази инициатива ще бъде публикувана, разбира се, и за нас това ще бъде много силен сигнал на КОП 14 в Катовица. Стратегията ще разгледа различни възможности за обединяване на усилията между различни политики и инициативи. Разбира се, в а, контекста на ЦУР. Парижското споразумение и работната програма 2030 година, разбира се, са неотменно свързани помежду си. Документа за разсъждения, разбира се, споменава дългосрочната стратегия на Комисията за парникови газове, като идеята е, разбира се, не само да се правят компромиси, но да се обединяват усилия. И не на последно място, Комисията работи по външното измерение А, ние, разбира се, се надяваме да продължим а, да бъдем пионери на световно ниво, за да насърчаваме и разп... популяризираме целите за устойчиво развитие. Глобалната стратегия за външна и политика и политика за сигурност, разбира се, е неотменно свързана с а, а, дейността на Европейската служба за външни действия. И разбира се, тези аспекти са преведени в съответствие с работна програма 2030 година. Ние, разбира се, бихме желали да подчертаем нашите а, дейности както на, на национално, така и на международно ниво. Разбира се, Европейския съюз ще бъде представен както от външна служба, така и от съответните двама комисари. Бих желал в тази връзка да подчертая, че През последните три, три години, откакто беше прията работната програма за 2030 година, искам да кажа, че ние запазихме ентусиазма и а, скоростта, която набрахме. Много държави членки, разбира се, са включили ЦУР в своите политики и бюджет. Като същевременно, разбира се, всички виждаме, че за да запазим ЦУР и да ги реализираме, ние трябва да предприемем и други допълнителни дейности. И разбира се, след 2300 година тази работа трябва да продължи. Затова искам да, да ви уверя, че комисията, разбира се, ще запази своята е, лидерска роля относно целите на развитие, за устойчиво развитие, както вътре в ЕС, така и извън на световно ниво. Госпожо председател, ако позволите, ще помоля колегата Гаспар Фонтини от Генерална дирекция ДЕВКО развитие и сътрудничество да се спре на някои въпроси, свързани с външното измерение. извинете, аз всъщност е, минах вече 45 минути, нямахме възможност да задаваме въпроси и бих искал да се обърна към Гаспар. Дали окей за вас? Може ли всъщност да, е, да даде малко думата на нашите членове или... И тогава по-късно ще получите думата. защото все пак сме две комисии и тук има доста въпроси, убедена съм. Ние ви познаваме от дебата за консенсуса и така. Сега господин Чули от ЮНЕП. Пет минути. Имате пет минути. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Благодаря първо за възможността нашите гости тук да представят работата на платформата. Какво е нашето послание? Ние признаваме, разбира се, <clears throat> работата, включена на всички европейски институции. и всички задаваме сметка, че трябва още да работим и да работим по-бързо. Е, разбира се, всеки ден обсъждаме тези въпроси и всичко, което беше казано във връзка с Парижското споразумение, ние сме съгласни. Но в, сред общественото мнение отсъства този дебат. Ние следим а, развитието и дебатите относно пластмасите. Съвсем накратко е, ще ви запозная с доклада за ЦУР. И много се радвам да се срещна някои от колегите идната седмица в Нью Йорк. ЦУР 6. Чиста вода. И достъпа до основни санитарни а, санитарна инфра, инфраструктура, като туалетна баня и така нататък – Последната статистика, между прочим, за замърсяването на водите е така доста обезпокояваща. ЦУР 7. Чиста енергия. Тук, разбира се, не бива повече да разчитаме на въглища, дърво. Въглищата е всъщност една основната причина за обезлесяването в Африка. 73 милиарда евро, а, милиарда долара, разбира се, са разходвани за стимули за нови и чисти енергии. ЦУР 11. Градовете. Градовете, разбира се, са основна причина за обедняването на хората и ние не правим изключения. Виждаме, че бедността на децата се увеличава във всички големи градове. 3% от земята всъщност е изета от градове и сгради, което води също така и до увеличаване на енергопотреблението а, което води, разбира се, до намаляване и на достъпа до вода. Е, ЦУР 12. Замърсяване. Замърсяването на въздуха зама... убива голям брой деца всяка година по света. И тези статистика, тази циф... тези цифри ще се увеличат с 35% от 2050 година. Да не говорим за хранителните отпадъци, защото всички отпадъци хранителни в Европа могат да нахранят огромен брой деца в Азия и в Африка. Загубата на гори, обезлисяването всъщност е достигнало до неимоверно високи критерии. Да, ние се намираме на устойчив кръстопът а, и от доста време се говори за ЦУР, но всъщност какво сме постигнали? Не, това, което сме постигнали, не е достатъчно. Първо, Европейския съюз се нуждае от солидни параметри за докладване. Те би следвало вече да са налични и е, представени, защото смятаме, че лидерската роля на Европейския съюз е от значение за всички заинтересовани страни. Второ, всички универсални принципи са много важни. Нуждаем се от политическо действие и то сега. Е, радваме обещанието на комисията, че тя смята да вложи повече усилия в тази насока. Искам да благодаря и двете комисии за вашата дейност тук в, а, по тематиката, защото това е много важно. Нуждаем се също така от включването на всички европейски граждани, защото ЦУР са всъщност бъдещето на всички поколения. И смятаме, че това, което е постигнато към момента, документа за разсъждение, платформата за заинтересованите страни и така нататък. Но това не е достатъчно. Всички ние трябва да се обединим. Да, има напредък, но в този доклад вие може да видите каква е ситуацията и в другите страни. Щеше да бъде много полезно, ако ни бяхте предоставили цифрите. А, всъщност оказва, че ги разполагаме. Ще ги изпратим на колегите. Сега госпожа Валян ще председателства е, частта, в която ще, се, ще задаваме въпроси, ще получаваме отговори. Така, колеги, след като изслушахте изказванията, е, имате възможност да зададете въпроси. Господин Лиц. Благодаря, казвам Сарна Елиц и съм а, от групата Сирийските демократите от а, Германия съм и заедно с Линда Макаван участвах на годишните срещи в Нью Йорк. Благодаря за тази многостранна платформа, за това, че се представят идеи. Благодаря на господин Лукас за много ясните му думи. Хубаво е, че поставяте под съмнение думите на комисията, че сме изпълнили ЦУР. Аз не виждам къде сме ги изпълнили. Е, Въдниква въпросът е, за критериите, по които се правят оценките. Много е важно, както казахте вие, да разберем на какво точно да се облегнем. Имам два въпроса. Първият към групата за документа за размисъл. Казвате, че все още се работи по него и беше казано, че ние като парламент можем да работим с вас до края на годината. Тук се споменаха стълбовете околна среда, социалния стълб. Държави членки. Миналата година Естония и Дания представиха работата си под СУР в областта на веригата на доставките в текстилната промишленост. Комисията казва, че работи, но в някои генерални дирекции работят заедно, но бихме искали да чуем дали има положителен опит който да е прият от други държави членки. Е, има една друга тема, свързана с а, трансграничното потребление. Благодаря ви за това, че казах, че споменахме те за годината на развитието. Мисля, че е много важно да се определи година за ЦУР. Имаме ангажимент на общините към ЦУР. Аз съм от Хайделберг и Хайделберг е поел ангажимент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 Uh, uh, um, През 2021 или 2022 година би трябвало да обявим година на развитието, тъй като много изоставаме. Благодаря ви. Госпожа Шлайн. Благодаря на всички. това, което аз мисля, не съответства напълно на представеното от комисията с предложението за МФР. Комисията пропусна възможността да използва програмата 2030 година като политическа рамка за е, контрол и наблюдение на политиката и изразходването на средствата. Не е достатъчно да се спомене ЦУР. Например, новият инструмент има за цел да преследва европейски политически приоритети вместо да отговаря на потребностите на развитие на страните партньори. Така че е, ЦУР трябва да бъдат е, рамка е, и те трябва да сочат посоката, в която да, към която да вървим с МФР. По този начин Европейския съюз ще покаже, че поема ангажимент да постигне целите 2030 година. Не го казвам за първ път, аз съм притеснена. Всички бяхме присъствахме, когато се прие програмата през 2015 година. Хареса ни възможността, само че днес светът се е променил. Кризата на многостранния подход, някои големи фактори се отеглят от ангажиментите си или Европейския съюз ще води, ще води с пример при изпълнението на тези цели – или просто няма да има достатъчно политическа воля и ресурси, за да постигнем амбициозните цели. Европейския съюз е, като чели е, загърбва целите на развитието и вместо това е, насочва средства към краткосрочни цели, като контрол върху миграционните потоци. От самото начало ние настояваме за цялостна стратегия на Европейския съюз за изпълнение на програмата, а все още няма. Има нужда от повече координация и пътна карта за постигането на ЦР. Също така механизъм за наблюдение с индикатори, които да измерват разликата между е, текущо състояние и крайният резултат, който се очаква да бъде постигнат с целите. Европейския съюз трябва да направи внимателна оценка на въздействието на политиките върху устойчивото развитие, особено развиващите страни, като например въздействието на фискалната политика. Имаме нужда от постоянен диалог с гражданското общество. Той е много важен, за да се осигури приобщаващ процес. За това приветствам създаването на многостранна платформа за ЦУР. Надявам се, че идеите, които бъдат представени в този процес, ще се отчетат. Последно, не искам да звуча отчаяна тази вечер, но много сме малко в тази дискусия. Споменахте проблемите за а, разрушаване на изолационистичното мислене. И има колеги, колеги, които са много ангажирани в процеса. Но остават ни малко, остава ни малко време за да възприем един творчески подход, да предприем инициативи и да привлечем колеги, които да участват активно в изпълнението на целите, да си представим какво можем да направим, да ги поканим на дискусия, да изпращаме материали за ЦУР, разполагаме с чудесни графики. Има какво да измислим, за да изпратим ясен сигнал до края на мандата energetic and enthusiastic. Mr. Dance. Господин Данс, споделям оценката на Ели. И аз не искам да звуча отчаян, но предизвикателството е огромно. И ние имаме много отговорности и много задачи но на всяко ниво на взимане на решение трябва, на всяко ниво на взимане на решение съображението устойчивост трябва да присъства. Благодаря на ораторите. Много съм насърчен от това, което чух за наблюдението и доброволните национални доклади от СЕП повече държави членки. Надявам се, че до, след, до края на следващата година броят на държавите, които няма да са представили доклад, ще е много малък. Но с оглед на мащабите на предизвикателствата, трябва да посоча, също трябва да кажа тук, че многостранната платформа е, е заседавала в е, парламент. Аз бях докладчик за ЦУР в парламента. Една от нашите препоръки беше парламентът да участва в многостранната платформа. Многократно съм повдигал този въпрос пред комисията и те са ми казвали, да, да, да, ще има формални връзки. Много се радвам, че началото е положено. Но не мога да, да не кажа, че много ми се искат тези формални взаимоотношения да се покачат на още едно по-високо ниво. Сега за 5 годишния цикъл. В е, момента сме изправени пред екзистенциална заплаха, не само с оглед на някои от политиките, които се водят, но и с оглед на Самите институции следващата година няма да има делегация на парламента заради изборите в процеса на ОНЕ, когато ООН докладва за собствения си напредък. Чудя се дали има начин да се е, прекъсне този петгодишен цикъл и как е, да бъдем ние представени следващата година. Що се отнася до Комитета на регионите, казахте, че имаме нужда от рамка за данни. Всъщност, Евростат не предоставя ли данни? И ако ги предоставя, годни ли си? Имаме ли нужда от други модели? А, сега беше казано, че казано от комисията, че МФР е, е насочена е, към е, ЦУР. За съжаление, там нямаме координация на политиките, според мен. Въпросите на вредните биогорива, например, заслужават много по-силно внимание от нашата страна. Като че ли ние не обръщаме внимание на необходимостта от хоризонтален подход. Не съм много ведър в изказването си, само искам да кажа, че ни предстои много работа преди да постигнем целите си. Да, благодаря. Чудесна инициатива Права е ли Шлайн, че не сме многобройни, но може би сега ние сме тези, които трябва да се замислят за това как да продължат с изпълнението на програмата ЦУР. За щастие, тук е заместник генералния директор. So, um, you've already been here. На ОНЕ ясно е, че не можем да продължаваме по-старому. Имаме нужда от хоризонтален подход, не на последно място, а, що се отнася до МФР. Аз смятам, че най-жизненият механизъм, който се обсъжда между двамата представители от мен самата и други, които поеха инициативата, е да се свърже изпълнението с дейността, която познаваме от европейския семестър. Това е съвместно начинание. Няма нито един сектор, който е изключен от дейността, но върху плещите на някои пада повече отговорност. И аз мисля, че двете комисии НВ и ДВ трябва да продължат да осъществяват координираща функция. Хубаво е, че ще има посещение на политическия форум на високо ниво следващата седмица. По този начин ще видите как той функционира на практика. Има един много важен въпрос и то е следният. Как да направим така, че да има последователност между външното и вътрешното изпълнение? Често тези две е, измерения е, се разминават. И може би до година комисията ще докладва на форума на високо ниво следващата година за изпълнението. Не знам дали това е действително така. Също така смятам, че следващата есен би било добре да се организира една дискусия с националните парламенти, защото може би и някъде, някъде се изпълняват добри практики. Знам, че в Германия има такива. Надявам се, че подходът ни ще бъде правилен, тъй като няма спор, че предизвикателствата са много спешни. Госпожа Хазакамп. Благодаря, госпожо председател. Като знак на солидарност с преводачите ще говоря холандски. Ако вярваме на своите правителства, всичко е чудесно, ние си постигаме целите, но действителността показва обратното. Да вземе моята страна, Холандия. Холандия не покрива ЦУР. Ще дам пример. Да вземем бедността или ВЕЙ или селското стопанство. Ние имаме биологично земеделие само в един много малък град. Освен това, нашите емисии от СО2 и парникови газове са по-високи от тези в останалите страни. Искам да обърна внимание на целите и най-вече цел 12. Необходимо е да имаме система за устойчиво потребление, защото кръговата економика е добра крачка напред, но не е достатъчна. Ние трябва да водим живот по устойчивите принципи. Милиони животни, освен това, страдат заради биоиндустрията, е, в животновътството се използват антибиотици и всякакви други вещества. Това в крайна сметка попада във водите, почвите и ще навреди и на човека. Питейната вода е, по света се използва за целите на животновътство. Един килограм месо се произвежда с хиляда литра вода. Така че потреблението на месо освен това, води до 30% образувани парникови газове. Необходимо е да си дадем сметка, че ние можем да изхраним още 10 милиарда, но това само ако станем вегетарианци и престанем да разхищаваме храна. Не може да консумираме само храна, която е животинска. Необходим ни е нов начин на хранене. Как да постигнем цел 12? С новата ОСП. Например, виждаме, че комисията продължава да стимулира животновътството, но това се отразява на цел номер 6 до такава степен, че нашата вода вече е пълна с нитрати, а реките са пълни с фосфати. Също така се развива свръх улова и комисията го подкрепя. Но в резюме какво трябва да направи комисията, за да се справим с последствията от животновътството и риболова и имаме наистина устойчиво развитие. Благодаря. Вие имате ли въпрос или коментар преди да закрием дискусията? Благодаря. Наистина ние чухме доста колеги, но имам някои въпроси към комисията, както искам да реагирам на казаното от колегите накрая. Би трябвало да имаме яснота за това, което комисията готви за представене на Високия форум през 2019 година, защото тук има и някои въпроси на външната политика. Представител на ООН беше казал, че за да се наблюдава изпълнението на ЦУР ни трябват показатели. Сеп Данс също каза, че повечето държави членки вече са направили или до до година ще са направили своите доброволни прегледи. Вие смятате ли да направите сравнение между тези прегледи, да дадете някакъв стимул на държавите членки, така че комисията да не е само една почтенска котия, в която се праща информацията. Възнамерявате ли да направите това сравнение? Това е важно, защото в този момент, когато е Оспорен принципа на многостранни договорености, хората очакват от ОНЕ и от нас – да дадем някакъв тласък. Гаспар Фонтини от ГД Девко би могъл да отговори на някои от въпросите, но не знам как помежду си искате да разпределите работата. Предполагам, че главният секретар ще съгласува данните, които ще бъдат представени до година. Гаспар Фунтини, благодаря ви. Накратко. Нека обясня как ще докладваме по външния аспект. Наистина това е включено в доклада. Основната дейност по изпълнението на външната част беше свързана с новия консенсус за развитие. Това е новата рамка за нашата политика на развитие. Развитване на капацитета и на Европейския съюз и в международен план. Сега работим усилено по изпълнението на тази цел. Всичко това се включва в нашите доклади, нашите международни споразумения, тръгнали още от Кото, но освен това се подготвяме и за бъдещето. Докладът, който ще представим, трябва да обясним как Европейският съюз и държавите членки – помагат и подкрепят развиващите се страни в изпълнението на програмата. Ще използваме цялата налична информация по помощта за развитие, по резултатите и ако има допълнителна информация, която ни трябва, ще я поискаме от държавите членки но това ще бъде един обобщен доклад, който ще ни отведе към бъдещия единен подход. Ние заедно ще докладваме по ЦУР и по изпълнението на постигнатото с консенсус. Надявам се след това този доклад да бъде отчетен в националните прегледи на държавите членки. Това е по външното измерение на консенсуса. Искам да кажа нещо и за политическата съгласуваност за развитие. Тук ние адаптираме стратегията до 2020 година като включваме тази последователност в работната методика на комисията. Имаме и отделна група по програмата до 2030 година. Надяваме се по този начин да работим далеч по-ефективно, като се водим от ЦУР, за да изпълним цялата програма. Много беше ясен моя колега. Аз само ще подчертая, че политическата рамка за доклада през 2019 година на групата на високо ниво ще бъде част от документа за размисъл. Това наистина е зададената политическа рамка. Много е важно да се покрие и вътрешното и външното измерение. В момента обсъждаме в рамките на комисията, самия начин на работа, но все още не сме решили какъв ще бъде форматът. Със сигурност ще ви уведомим за това какви са намеренията на СВД и комисията – По документа за размисъл ще кажа, че във връзка с работата по този документ ние разискваме начини за подобряване на наблюдението, защото не става дума само за измислене на някакви нови задачи. Всяка цел е политическа по естеството си, изисква вземането на политическо решение – Вие го знаете много добре от проведените дебати в областта на климата. Ние си даваме сметка, че ще трябва да се проведат политически дебати и работим върху тяхната подготовка, така че те да протекат по възможно най-добрия начин – Като разбира се, основният въпрос е как да се извърши добро наблюдение на постигането на ЦУР. Тук ще разчитаме от натрупаните експертни познания при работата с статистиката и при нас и в държавите членки – но ще предупредя още от сега. Не бива да се отправят повърхностни нападки срещу Евростат, защото те работят в тясна връзка с националните статистически служби. Много ви благодаря. Мисля, че целите бяха поставени от ОНЕ. като те имат и статистически, статистическо звено, което работи по тези цели. Ние се срещаме с тях в Нью Йорк, но въпросът е как се извършва измерването. Ние сме запознати с работата на Евростат, но целта не е само да се събира статистика, какво се прави с нея дали тя се анализира, дали решаваме възоснова на тези данни, например, какво да правим с отпадъците. Моята страна, Обединеното кралство, изнася пластмасови отпадъци в бедни трети страни. Следователно така стигаме до въпросите за политиките. Това са политически заключения, не само информация и се надявам това да получим – когато видим документа за размисъл. Защото когато бяхме в Нью Йорк, казахме, искаме да го направим, сега след 4 години би трябвало да покажем резултат. И се надявам, че е важен този тласък, за да се види кои принципи защитава Европейския съюз през 2019 година. Мисля, че това ще е добро послание към останалия свят. Остана... Е, уважаеми колеги, мисля, че трябва да спрем до тук. Сега ние сме тези, които трябва да помислим за бъдещата си работа. Може би трябва да помислим, когато делегацията се върне от Нью Йорк, как може да се включи с приноса си по документа за размисъл. Но разбира се, ако този документ е готов малко преди коледа, няма много време за работа на парламента. Ние можем да помолим комисаря Тимерманс да дойде в пленарна зала и да обясни напредъка по този документ, защото вие казахте, че все още обмисляте, може би през октомври ще знаете конкретния отговор. Добре е да се работи и с парламента. Ние сме имали изслушвания и с националните парламенти, но е важно да има колективно политическо усилие във всички държави. Много ви благодаря. За първи път при нас е главния секретар на комисията. Благодаря на Геде Девко, на Гаспар Фунтини. Наистина един много последователен подход – но добре ще е да знаем какъв е графикът и кога да очакваме докладът. Много благодаря на нашите оратори, благодаря на комисията. Не знам дали госпожа Валяни иска да каже няколко думи. Наистина аз също искам да благодаря. Много добра е идеята да работим заедно. Има още проблеми, с които се занимаваме, разбира се, но това е важна тема. Ще чакаме информацията след Нью Йорк. Благодаря. Благодаря. С това приключваме заседанието. Благодарим на преводачите.